Se siete d'accordo possiamo cominciare pur con qualche minuto di ritardo. Извинявайте за закъснението. Нека сега да възобновим работата след интензивната работа тази сутрин и срещите с четиримата министри от гръцкото председателство, които представиха много ангажираната, интересна гръцка програма за следващите месеци. Нека сега да продължим работата на нашата комисия с, с темата по едно много интересно досие, което ще се гласува на 24 феврокари на извънредното а, заседание в Страсбург. А, и много ни е натоварен графика, и за да може да преминем към фазата на подготовка на изборите. И сега трябва да обсъдим измененията. И минахме през различни фази по тази тема. Първо ще дам думата на де Кастио, която ще представи измененията. Има малко а, изменение. Ще дам думата и на колегите, които ще, също ще засегнат важни аспекти от темите. Пилар, благодаря ви. Извинете ме за закъснението, но имаше едно спешно заседание, което ме възпрепятства. Мисля, че сега ще можем спокойно да разгледаме, да разгледаме измененията. Аз ще се изкажа кратко, защото се интересувам по-скоро от мнението на колегите. На различни срещи с докладчици в Сянка вече сме разгледали различни аспекти от пакета, посветен на един европейски пазар на електронни съобщителни услуги – пакет, който въпреки затрудненията наложени от графика, е много важен. Комисарката Крус е много твърдо решена да прокара този пакет който включва редица мерки, позволяващи да се направи проби в един, изграждането на единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги, които са един съществен е, стълб на м, цифровата економика. Ако искаме да развиваме единия цифров пазар, пазара на електронни съобщителни услуги е изключително важен елемент. Ние в парламента в момента сме в необичайно положение на последния етап от мандата, но не можем да си позволим да приключим този мандат, без да сме допринесли за подобряване на ситуацията в един сектор, който обхваща всички електронни телекомуникационни технологии. Много е важно да развием този сектор, който има съществено значение за економическия растеж и заетостта. Целта е благородна, и предложението за резолюция на комисията трябва да се разглежда именно в тази перспектива. А именно да се допринесе за конкурентоспособността на економиката на нашите страни, за поощряване на заетостта и на економическия растеж. Необходима е широта на вижданията и високи амбиции. Вече съм имала възможност да кажа, че предложението а, не се свежда само до развитието на а, един европейски пазар. Има много а, аспекти, които излизат извън обхвата на единния цифров пазар. Така или иначе, обаче, предложението е важна крачка напред. Защото предвижда пакет от мерки, които ако се приложат едновременно, ще дадат положителен резултат. Това са изключително важни мерки, засягащи от една страна радиоелектричния спектър, е, включително координирането и оптимизирането на този спектър, е нещо изключително важно за развитие на цифровата економика и на телекомуникациите и в частност високоскоростния интернет. От друга страна, тези мерки ще позволят на предприятията в Европейския съюз да постигнат много по-бързо развитие. Аз съм направила някои предложения, чиято цел е да намалят бюрократичните препятствия. А, органа, обединяващ европейските регулаторни органи, ще продължи да а, наблюдава и да се опитва да решава всички проблеми, свързани с прилагането на законовите и подзаконовите актове. Той съществува отскоро и ролята му трябва да бъде укрепена. Много е важно да помислим и за естеството на интернет. Трябва да имаме много точна визия. Интернет не изключва, интернет включва. интернет винаги дава възможност за интеграция, за включване и за това има съществена роля за засилването на конкурентноспособната економика, защото дава възможност за най-добрите е, модули за обучение, преквалификация, за предоставяне на услуги, за информиране на предприятията, които искат да разработят различни модели на а, водене на преговори. Всички, за всички, които имат а, талант, а, желание и творчески изяви. Така че е, опитите да се намалят е, възможностите или да бъде ограничен интернет са обречени на неуспех. Това е една визия за интернет, която противоречи на а, е, неговата същина. Това е инструмент за всички, за предприятията, за търговците, клиентите. За всички, които искат да развият своя талант, своите заложби, да осъществят своите надежди и да поемат по пътя на авангардните технологии. И ако не забравяме именно та, точно тази логика на включването, а не на изключването, на отварянето, а не на затварянето, ще бъде лесно да вървим заедно по пътя. И накрая Роминка. Всички, мисля, сме убедени, че е назрял моментът да прекратим по най-разумния начин високите разходи за роуминг. Е, подобно решение ще има положителни последствия и за операторите. Защото много честно, често не се ползва интернет просто поради липса на споразумение с местния оператор. И ако можете да, да спестите разходи от роуминг, ефектът ще бъде положителен. По тази тема а, си, с, с известни нюанси, мисля, че между нас има доста широк консенсус. И след като се запознах с многобройните внесени от колегите изменения, Мисля, че има големи възможности за споразумение по всички аспекти. Мисля, че сме близо до такова споразумение. Искрено съм убедена. че окончателното споразумение ще може да бъде подкрепено от нашата комисия. Ще бъде одобрено на 24-ти, ще може да бъде представено на а, пленарното заседание през април и смятам, че през септември вече ще сме на един добър етап. Важно е нашата комисия да има стабилна позиция. Всичко зависи от нас. Трудно ще се разбере, ако не успеем да постигнем съгласие. Няма да може да обясним защо не сме използвали всички възможности да се споразумеем, за да одобрим предложението на комисията. Аз също направих редица предложения. Мисля, че можем да се споразумеем за развитието на един отворен, включващ, приобщаващ интернет. Мисля, че можем всички да изберем този път и да използваме съществуващите възможности. Ако пропуснем това, ще отговаряме пред европейските граждани. Това е от моя страна, госпожо председател. Чакам мненията на колегите. Ампия спигат интродуционе. Non tutti gli shadow sono presenti, alcuni hanno diciamo, passato la mano a persone che li sostituiscono dello stesso gruppo, così è per il gruppo SD con l'intervento di Edith Herzog. Prego Edith. Uh, um, Благодаря. Извинявам се, че Катрин е, не може да присъства в залата днес. тя ми даде писмен текст, който иска да изчета по основните въпроси. Това казвам за протокола и за да има пълна прозрачност. Сега по същество. Единната авторизация или разрешение, това трябва да е най-лесният компромис според нас. С оглед това, което предлага докладчика, стандартизираната форма и нотификация с евентуални корекции. Това е нашата позиция. Доклада, който бе прият от СЕДО, представя възможности за подобряване на БЕРЕК, които включват превръщането на БЕРЕК в агенция с пълно, пъл, в пълноправна агенция. Всички са съгласни, че БЕРЕК е все по-ефикасна и започва да изпълнява заложените в началото функции. Поради тази сметка смятаме, че не трябва да има радикални промени в агенцията. На следващото място предстои диалог с кандидат за директор на БЕР, който е от моята страна и с гордост мога да заявя, че той има опит в съвета, работил с парламента, работил е по темата, което мисля, че е достатъчно добра гаранция за комисията. От основното послание за Берек да не се променя нищо преди да има резултати. Предвиждат се някои подобрения, които могат да станат с оглед на сегашната структура. Относно услугите, електронните услуги, знаем, че имаме високи цени на енергията. За това трябва да имаме ниски цени на съобщенията, за да се подобри положението. Не трябва да има допълнителни разходи за бизнес. Това е препоръка 9 от проучването миналата година за вездесъщото европейско дигитално общество, където се предлага хармонизиран подход за анализ на пазара и използването на общоевропейски бизнес услуги. Равнопоставеността, а именно изменение 751, 2 и 3, тези изменения имат за цел да променят рамковата директива и дефиницията на електронна услуга. bear in mind the changes which we, have, which we decide here. Не трябва да забравяме, че промените, които прокараме тук, могат да имат въздействие върху всички законодателни активи, които използват тези думи. Например, директивата за електронна търговия или за запазване на данните. Определено се заслужава да се разгледат операциите с електронни съобщителни услуги, услуги, свързани с информационното общество. Само, че темата е щекотлива и трябва да се помисли повече върху рамковата дефиниция относно спектърните частоти. Трябва да се придържаме към сегашната директива и RSPP. Така има баланс и се запазва възможно за част от нелицензирани спектърни честоти. Има два елемента, които трябва да се запазят. Предоставяне на по-голяма сигурност чрез минимален срок на лиценза 20 или 30 години, нещо, което още се обсъжда, и добавяне на нов европейски слой чрез член 7, макар и комисията все още трябва да докаже способността си, че може да осъществи подобен тип отговорно управление на спектърните частоти. Относно интерференцията, в текста на комисията няма никакъв отговор на проблема. Катрин е внесла няколко изменения по въпроса, чиято цел е новите и съществуващите технологии да съществуват съвместно безопасно. До тук добре, приемаме повечето от казаното от докладчика, но последните два елемента ни се струват малко по-щекотливи. Кои са те? На първо място роуминга. Позицията на парламента за премахване на таксите за роуминг не е нова. Този път определен има аргументи за приключването на роуминга през 2015-2016. Като видим измененията, първо трябва да изберем допълнителни мерки – The fair use clause and the new caps, just the... Ще има ли ограничения, клаузи и двете или не, те първо ще се реши. Относно неутралността на мрежата. Услугите за достъп до интернет, принципа най-добри усилия, специализирани услуги и конкретизирането на разумното управление на трафика. Що се отнася на специализираните услуги, включването на затворени мрежи в много дефиниции не може да се пренебрегва. Относно управлението на трафика, дали списъкът трябва да е черпателен или не, в момента очакваме проекто компромисните изменения, което е сериозно начинание, така че пилар успех. Ние ще ви помогнем. Grazie Edith. E ora la parola al collega Rod. Благодаря. Сега колегата Род за групата Алде. Благодаря. Няма много какво да добавя. Всъщност няма нито една дума в изказването на Пилар, с която да не съм съгласен. Наистина сме пред една отворена врата, ни чудесни възможности, всичко е възможно и наистина имаме възможност да допринесем много за гражданите на Европа. Това е една златна възможност да изиграем нашата роля. И съм убеден, че можем да се придържаме към последния вариант, който ни представи Пилар. Преди 9 месеца вече се бяхме споразумели по основните линии. А работата, която свърши Пилар, работата по проекта, бе, включваше разработването на, в подробности на тези основни насоки. Моята група и аз самия представихме изменения в две големи области. Първата е, е свързана с срока за влизане в, на влизане в сила на мерките за роуминга. Тоест, за нас това е 2015 година. И държим на това. Верно е, че някои желаят това да стане през 2016 година. Но ако оставим на ОРС да и разглежда тези въпроси, на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, а, нещата могат да се забавят. Мисля, че комисията може да ни предостави предложение преди 2016 година. Ние никога не сме били съгласни с, с 1 юли 2016 година. Нека да погледнем нещата отблизо и да видим дали това, което ни се предлага е реалистично когато е, е, влезе в сила забраната за таксуване на роуминга и когато получим подробно предложение, ще видим как ще уредим нещата с цялостните пакети, продажбата на пакети, пакетни услуги. <clears throat> В Европа има пет големи монополиста. Оранж, е, телефоника и, и няколко други. Те ще останат, защото те разполагат с мощна инфраструктура. Важното обаче е, че малките фирми не могат да изпращат своите фактури на гражданите и така се изкривява конкуренцията. Така ще бъдат задушени малките и средни оператори, а е много важно на пазара да има всякакви участници с всякакъв размер, за да може да гарантираме максимално най-богатата конкуренция. Така че въпросът с роуминга трябва да върви редом с таваните за цените на едро и на пакетни услуги, за да се уреди лоялната конкуренция и трябва да предвидим като дата 1 юли 2015 година. Искаме на тази дата да се прекрати таксуването на роуминга и на която гражданите ще престанат да плащат тези цени, които плащат днес, когато използват мобилните си телефони в чужбина. По отношение на спектъра и проекта ни с Пилар, Смятаме, че предложението на комисията вече е много амбициозно. Аз също съм внесъл изменения, които са още по-амбициозни от първоначалния текст. Колегата Хокмарк мисли същото. Надяваме се, че всички тези усилия ще се увенчаят с успех. Някои биха желали обаче да наложим други условия т.е. да цифровизираме в по-голяма степен и да видим за какво ще се използват различните части от спектъра. Поставя се и въпроса за културата. Аз не виждам някакво противоречие. Дори да цифровизираме, да не използваме целия спектър за радиоразпръскване, това няма нищо общо и не означава, че ще премахнем културното съдържание. То има своето място. Така че имаме достатъчно мотиви да проявим амбиция и дързост, за да вземем решенията, които в крайна сметка ще бъдат в полза на всеки потребител, на всеки ползовател на услуги. Амбициозната програма за цифровизация ще подобри конкуренцията в бъдеще и ще позволи да се създадат и допълнителни работни места. Благодаря, колега. Госпожа Дотър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за подробното въведение в самия пакет и към измененията. Искам да благодаря и на двамата докладчици в сянка от социал-демократите от либералите за техните забележки. Няма да правя подробни коментари по общите разпоредби. Както знаете, аз съм удовлетворена от подхода в дискусията. Харесва ми идеята, че се покриват теми, които бяха в първоначалното предложение. Считам, че това е начина а, да работим, а именно малко по малко да решаваме дълни проблеми от общия сложен пъзел. А, разбира се, такива големи теми винаги добавят а, сло... комплексност, но считам, че определено имаме добър напредък. Нека да се спра на няколко коментара, свързани с инфраструктурата на телекомите. Приветствам въвеждането на клаузата за преразглеждане при разпределене, за да има едно добро едни добри условия на конкурентно способност в сектора на телекомите и изчитам, че разделението на оператора на мрежата от а, телекома е, ще позволи да имаме добри инвестиции, да насърчим добрите инвестиции и да подсилим широколентовия интернет а, в Европа. Радваме се също да видим, че има приоритет за това разделение, което е дадено от НП. Това ще бъде много полезно за европейската конкурентоспособност. Този регламент датира от 90-те години и първият му вариант вече позволи на европейските граждани да имат широколентов интернет, нещо, което надали ще, ще се случи толкова бързо. Искам също така да благодаря и да поздравя НП а, за постиженията за намаляване на цените в а, сектора на мобилните телефони е едно от основните изменения тук и на господин Ван Нистелрой, който иска допълнителни разследвания и допълнителни мерки в това а, поле. Това също ще улесни работата и ще подсили и целта на либералите за напредък а, в сектора. Определено това е важна важно за бъдещето развитие на сектора в Европейския съюз. Много е важно, радваме се да чуем, че всички политически групи подкрепят достъпа до широколентов интернет и открит интернет, но нека да внимаваме, защото когато говорим за а, открит, отворен интернет, да не въведем затворения интернет. Нека да не забравяме, че интернет е много а, голям помощник на иновациите, най-вече в сектора на услугите и а, също е много важен за, за единият пазар. Трябва да има ясна дефиниция за отворния интернет и Определено тези понятия все още се предъвкват в заседанията на координаторите, но със сигурност имаме доста добра основа за постигане на споразумение между политическите групи и определено искаме една иновационна платформа, където всеки да може да участва еднакво. В това отношение искам да се спра на специализираните услуги. Те се споменават много пъти от различните политически групи тук, както и в други комисии, в други дискусии, от основните проблеми на тези услуги, като че ли е свързан с определене на понятието услуга. В този случай, как ще дефинираме специализираната услуга? Отбелязах си, че много от измененията говорят за а, услуги, свързани с информационното общество, с конкурентоспособността, с иновациите и има все още колебания между услугите, свързани с инфраструктурата и тези, които са за крайния потребител. Разбирам проблема, срещнат от колегите относно информационното общество нека да кажа, че и аз съм съгласна, че имаме недостатъчна регулация, лоша регулация за подобни а, услуги за информационно общество в, на европейско ниво и да имаме нужда от нова рамка. Най-вероятно ще имаме нужда от по-подробно аналитично проучване какво представлявате. Те засягат и борба с а, а, монополите и също и с а, а, даване на достъп на гражданите. Така или иначе, комисията трябва да направи независима оценка на въздействието и на последиците относно как а, трябва да, да работим с тези услуги. Надявам се, че ще успеем да постигнем споразумение в комисията. И трябва да спрем също изключителната бюрокрация, защото а, определено ако тези услуги ги определяме като ам, гласо, ам, така наречени Voice over IP протокол и други, а, мисля, че до никъде няма да стигнем. Трябва да ги разглеждаме в много по- а, мащабен характер. И също искам да подкрепя някои от подобренията, свързани с пазара, за разпределение на спектъра, неща, които са направени в измененията на АЛД и на НП. И също искам да подкрепя нелицензирания спектър, който е подкрепен от социал-демократите в този дебат. Искам също да напомня на комисията, че този спектър характер се дава, когато имаме иновации. Ние, за разлика от, Европе... от Обединеното кралство, не се опитваме да стандартизираме а, този сектор за различните радиоустройства. Така по този начин се оставя място за иновациите и за културата. Това е допълнително предимство. И бихме могли да създадем също място за добри иновации и най-вероятно по този начин ще си оставим място за създаване на нови технологии при нас, а не такива, които ни идват на готово от американския пазар. И за това предлагам да се запази този спектър, който се дава за нелицензирана употреба, за да можем да се възползваме от тази възможност. Благодаря за даденото ми време. Благодаря и на колегите и се надявам да работим заедно добре и за бъдеще. Благодаря, колега Андерс Доктор. Господин Чичестър, друг докладчик Сянка. Thank you, Madam Chairman, and... Преди да се спра на измененията по доклада, само ще маркирам следното. Много съм разочарован от неуважението, което проявява комисията и комисаря като не отговори нито на устния въпрос, който бе обсъден в парламента, в смисъл обсъден без участието на комисията и писменният въпрос, който в последствие изпратих на комисаря, който ми се струва доста необичайна. Липсата на отговор е доста необичайна. Относно измененията, искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Тя се ползва принципно с моята подкрепа. Имам предвид нейните изменения и доклада. Но трябва да се преразгледа въпроса за радиочастотната радиочастотния спектър. Притесняваме се от централизацията на този сектор от страна на комисията, който е национална компетентност. Това вече започва се превръща в лош навик на комисията. Очакваме ревизиране на текста по този въпрос. Относно отворения интернет, важно е да се изясни предложението. Подкрепяме текста, предложен от господин Харбър в становището на ИМКО което е сходно с виждането на докладчика. Разликата е минимална. И на последно място заложените цели за роуминга. Никой не би искал да се отървим от роуминга по-скоро от мен. Но все пак човек трябва да е реалист, да си дава сметка какво може да се постигне. Като се има предвид, че току-що приключи нормотворческата дейност за роуминга, Бизнесът е първа, ще се адаптира към законодателството. Пилар де Кастилио скоро изложи убедителни аргументи, защо 2015 е не просто много амбициозна, но и нереалистична. Искам да кажа, че на теория би хубаво, ако това стане, но на практика подкрепям целевата дата на докладчика, която е 2016. Благодаря. Благодаря ви, господин Чичестър. Преключихме с докладчица в сянка. Сега останалите членове на комисията. До 3 минути за изказване, господин Хакмарк. Благодаря на всички, на докладчика и на колегите, които взеха думата. Като гледам измененията, те са доста на брой, отразяват различни въпроси, гледни точки. Важното е, че имаме възможност да направим няколко крачки напред. Води се дискусия дали Европа изостава или пък не изостава. Това са дискусии, които се водят през последните месеци, които са съвсем безсмислени според мен. Ако не отчитаме факта, че Европа като економика изостава, няма как да не предприемем усилия да се подобрим това трябва да бъде направено, защото дигиталната економика е много важна. Залог за конкурентоспособността на економиката в бъдеще. Не може просто да кажем, че сме толкова добри, колкото останалите. трябва да ставаме все по-добри и по-добри. Развоят на събитията през следните 10-15 години ще е много бърз. Относно измененията и предложенията на докладчика, които принципно се ползват с моята подкрепа. Не просто принципно, а и конкретно. Трябва да бъдем и прагматични, и решителни същевременно. В смисъл да осигурим повече конкурентоспособност, повече новаторска дейност на пазара, като същевременно постигаме и напредък спрямо създаването на един европейски пазар. Това е рамката на това, което трябва да постигнем и на господин Чичестер, мой добър приятел, на който също мога да изкажа подкрепа принципно, а и по същество, искам да кажа, че има парадокс, свързан с роуминга и предприемането на стъпки на европейско равнище, защото ако настояваме, че този пазар от всички останали пазари трябва да се остане национален, то може да има възможност да се премине към регулация на цените. Но няма да се отървете от роуминга. Може само да се намрят таксите за роуминг. При условие, че има 28 различни пазара, при условие, че има такава фрагментация, това не трябва да го забравяме. На първо място се отнася до радиочастотния спектър. Трябва да следваме това, което е решено по линия на програмата за радиочастотния спектър. Там са посочени частите, целите и трябва да се извличат и, и изгоди от отварянето на спектърните частоти, тъй като той дава възможности за бързи скорости в бъдеще. Тук следва да се обсъди частотата 700 Знам, че това е проблем за много държави членки. Не трябва да забравяме и, и времевата рамка в това отношение. На второ място връзка с спектъра прагматичният подход е не да се използват думите хармонизация, да се осигури координация и да се използва и разрешителен режим, един разрешителен режим, за да може да се постигнат колкото се може повече трансгранични и четажи и общо европейски решения. Що се отнася до самия роуминг като такъв, безспорно е, че трябва да се премахнат високите цени и такси за роуминга. И тук е именно парадокса. Данните бележат бърз ръст. Цената за гражданина ще се увеличава, независимо от регулирането на цените, защото обмена на данни се увеличава, трафика на данни става все по-бърз. Тоест ще изпреварва регулирането на цените. Не смятам, че регулирането на цените в краткосрочен и дългосрочен план е ефикасно решение. Най-важното, според мен, е да се осигури пазар на едро да принудим операторите да имат все по-голям достъп до мрежите на останалите и да има по-голяма конкуренция в тази област. Казвам го, защото това е важно и за националното и европейското ниво на конкуренция. Поразително е, че ако разгледаме европейския пазар, днес са новите играчи, а не старите. Новите играчи принуждават пазара да предприемат допълнителни мерки. Много е важно и двата фактора да могат да се конкурират. Нови и стари играчи на национално и европейско равнище. На четвърто място, отварянето на интернет и мрежова неутралност. Според мен интернет ще се развие много бързо. Трябва много внимателно да подходи към регулацията на интернет. Едно е да се осигури достъп, възможностите за количества, но не трябва да регулираме съдържанието. В заключение, в редица от областите разрешителния режим, координацията, трябва да видим как можем да подсилим Берег. Не само защото ще изслушаме кандидата за позиция в Берег, а и защото Берег ще се превръща в все по-важен фактор за постигането на европейски пазар. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика ни и на изказалите се колеги, както и на всички, които внесаха изменения и с това обогатяват доклада. Искам да засегна два аспекта. Първо, неутралитета на мрежата и втория коментар ще бъде от по-общ характер – Запознах се с всички изменения за неутралитета на мрежата. Изменения от Комисията по култура. Важното е как най-точно ще определим този тип услуги, за да не ни бъде отправен упрека, че създаваме две класи интернет, първа и втора класа – може би докладчика и комисията могат да направят един предварителен анализ на тази група изменения. Имам чувството, че не сме много далече от е, един общ компромисен текст. Когато чета немската преса, мисля, че Срещам обвинение, че точно към нашата комисия, че искаме да създадем две класи интернет. И едва ли не, че искаме да облагодетелстваме телекомуникационните оператори. И понеже ни се отправят подобни упреци, искам да дадем някои е, насоки трябва да гарантираме обаче свободен достъп до интернет. Не може да има второстепенни, второкачествени е, ползватели. И трябва много да внимаваме е, компромисите да не бъдат е, възприяти, както става в немската преса, като някакви е, отстъпки към по-лошо. И всъщност тези съмнения засягат цялото предложение. Знаем, че Европа в областта на комуникационните технологии е назад, изостава спрямо други страни света, например спрямо Съединените щати, дори и Южна Корея. В крайна сметка ние сме на опашката – и това предложение би трябвало да ни даде възможност да укрепим нашия конкурентен капацитет и да наваксаме закъснението. Но, когато анализирам залегналите в предложението елементи, в мен възникват съмнения. Съм... Питам се доколко ще подобрим а, положението на а, информационните и телекомуникационни компании. Ако това ще влуши нашата индустрия, не трябва да приемаме предложението за роуминга, защото това ще утежни положението на телекомуникационните компании. Господин Чичестер е прав. Е, е, трябва добре да претеглим нещата, за да е, избегнем противоречията. А в предложението на комисията има противоречие и особено предвид концентрацията в Европа в някои частоти. изобилието на фирми, притежни телефони, Ериксон, Nokia и така нататък. И да не забравяме, че въпреки всички е, хвалби, нашата гордост Nokia беше и изкупена наистина трябва да помислим как да засилим конкурентоспособността в предоставянето на мобилни услуги, допълнителни услуги, инфраструктура и, и прочие. Тук права, както ви казах, общ коментар. И просто искам да споделя с вас, че не съм убедена, че ще направим някакъв качествен скок Занимаваме се с странични проблеми. Поне това предложение ни позволява да направим големия скок в бъдещето. Ако комисията иска да защити своето предложение, може би ще ми даде някои указания, за да му убеди, че то е най-доброто. Ще бъда благодарна. колегата Коларска Бубинска, която дойде се закъсна. След... Благ... Господин Залески преди нея. Odchodzę до таки filozofii, którą reprezentuje колежанка Пилар в тим рапорче. Poszczegół... Naszata koleżka Pilar е изразител на определена философия интернет се развива с такава шеметна скорост, че в момента вече присъства навсякъде. И колкото повече свобода има в интернет, толкова по-голям е рискът от неадекватно положение. Интернет е навсякъде и скоро ще попадне и в съда има редица престъпни деяния, които се вършат също в интернет. Естествено, не можем да премахнем, да забраним интернет, трябва да живеем в своето време. Колежката ни каза, че не става въпрос за унифициране или хармонизиране и съм напълно съгласен. По-скоро става въпрос за е, координация в европейски мащаб. Понякога е трудно да разберем е, всички въпроси, свързани с културната идентичност, националната идентичност. Въпроси, по които може да не постигнем съгласие. Но в областта на телекомуникации трябва непременно да намерим съгласие, защото в противен случай Европейският съюз ще бъде е, сбирщина от разнопосочни интереси, а не съюз. наблюдаваме конфликт между производителите и доставчиците на услуги, които естествено защитават своя интерес, нещо напълно естествено, и а, търсенето на ефтин достъп до интернет за всеки градане, гражданин. Тези два аспекта си противоречат, но ако искаме пазара да се развива в правилната посока и да се гарантира сигурност и безопасност за всички, Фирмите и доставчиците на услуги трябва да намерят свой интерес. А, що се отнася до университетите, академиите, изследователските институти, интернет е неизчерпаем и неоценим. Не е, източници, когато през 80-те години започна първата обмян, електронна обмяна на данни, е, това бе отчетено като истинска революция. Спира се, че трябва да продължим да използваме тази технология по най-интелигентния начин, да отваряме очи и да осъзнаваме всички възможности, които предоставя интернет. В областта на образованието – има, също има проблеми. Много често деца на 13-14 години, които е, мразят някой свой съученик, могат да го нападат чрез интернет, без да си дават сметка за наказателно-правните последици от една такава постъпка. И тук не говоря само за Европа. Това явление засяга целия свят. Ние сме изправени пред конкуренцията на Китай, на други големи държави и трябва да се намери споразумение и с тези партньори в света. Искам да благодаря на Пилар за отличното предложение – което естествено няма да е окончателно в този си вид, защото нещата непрекъснато се променят. Но се надявам да стигна до споразумение. Благодаря. Um, Благодаря. Госпожа Тикао има думата. Благодаря на колегата Пилар де Кастио. Ще... Имам само няколко коментара предложих много изменения и наистина много изменения, <laughs> мога да кажа, по темата. Целта на документа трябва да бъде да хармонизираме и да упростим правната рамка за електронни комуникации. И точно това е предложението, което искам да направя на комисията, защото от една страна очаквах, че ще се заличат разликите в тарифите за роуминга и тогава наистина ще можем да говорим за вътрешен пазар на теле, телекомуникациите. И да се запазят същите тарифи като за националните разговори. А от друга страна пък, чувам от страна комисията, структурни, че се предвиждат структурни мерки, когато а, приехме регламентите за роуминг преди няколко години. И въпреки всичко, според мен, предложението се опитва да разреши твърде много проблеми по начин, който не е достатъчно добър. Мисля, че предложението не е достатъчно добре формулирано. Например, що се отнася до европейските оператори, не съм против европейските оператори, разбира се, но не смятам, че трябва да а, се ползват от по-добри условия и по-специални условия, отколкото националните оператори. Така че наистина се опитах да залича от законодателното предложение формулировките, които предлагаха а, премахването на таксите за европейските оператори, докато националните оператори плащат такси. Ако ще имаме недискриминация, в рамките на телекомуникациите, то не бива да създаваме рамка, която да е по-благодетелства, да благодетелства европейските оператори. Същото въжи и за спектъра. Така, както казаха и колегите, преди известно време се опитвахме да намерим европейска програма за радиочастотния спектър и да видим какви са целите, и на времето беше много трудно да постигнем консенсус със съвета. Всички знаят, че този спектър е национална компетенция. Така че ние искаме да насърчим хармонизацията, да има нови иновативни услуги. При все това Считам, че законодателното предложение на комисията трябва да бъде подобрено в това отношение. И в заключение ще кажа, че относно общата система за разрешителни, отново измененията на парламента биха могли да подобрят много текста на комисията. Ние сме за европейска рамка за разрешителните. И при все това считам, че текста не е достатъчно добър. И се надявам, че колегите ще напишат добри компромисни изменения, които ще а, е, подобрят текста. Нека само да добавя, че това е една от най-важните законодателни инициативи на комисията в този край на легислатура. Така че е добре, за, как, за всички големи инициативи по те, електронните комуникации, а, да помислим всичко в детайли, защото това ще засегне пряко всеки от нашите граждани. И ще имаме нужда да пообработим измененията, компромисите също, текста трябва да мисли непрекъснато за защитаване на интересите на потребителите на единния пазар. Благодаря. Благодаря на госпожа Тикао. Господин Герек. Благодаря. До този момент не бях се замислял подробно по тези въпроси. Установявам сега обаче, че рискуваме да се затворим в една европейска рамка и, например, що се отнася до някои съседни държави, например, а, наши атлантически съседи, трябва да внимаваме. И съответно да държим сметка за тези държави, които споделят е, обща граница с трети държави. Например, ако сме на границата между Полша и Украина. Много често телефонът може да се включи към украински е, оператор – какво ще правим тогава? Какви са регламентите, които, с които разполагаме? Мисля, че трябва да имаме споразумение с въпросната трета държава. Било то Украина, Рус, Русия и така нататък. Това са много конкретни въпроси. Въпроси за покритието на мрежата. Относно иновациите, струва ми се, че За в бъдеще бихме могли да намалим частотата на информацията и бихме могли да го направим не близките 20-30 години, много по-бързо. Иновациите и тези, които ги правят на този пазар, трябва да могат да използват а, тази чистота и да могат да а, предават по мрежата все по-големи пакети информация. А, благодаря. И слушахме изказването на депутатите. Сега ще дам думата на представителя на комисията бяха ви зададени а, и на вас въпроси, така че можете да отговорите. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на всички. Комисията казва, повтаря сега това, което вече сме казвали много пъти. Първо благодарим на докладчиците за а, работата. Благодарим и на докладчиците, всяка на всички, които участваха в процеса а, и в изготвянето на крайната позиция на комисията. Ако разгледаме броя и преброим измененията, няма да говорим за количества, по-скоро за сериозността на проекта. Така ще ги възприемаме. Съвсем накратко, относно единните разрешителни, мисля, че комисията ще отбеляза вече вашето предложение на докладчика по-специално за тези разрешителни и а, определено виждаме, че много от вашите членове се тревожат от този а, въпрос. Това въжи много в а, цялостното предложение. Искаме наистина да видим европейската роля при издаване или отегляне на тези единни разрешителни. Относно частотния спектър, вече си отбелязахме вашата подкрепа на докладчика и на останалите по нашия текст. И нека само да е, спомена допълнителните предложения за продължителността и за разпределението на спектъра. Наистина са важни тези предложения, за да видим как ще се възползваме от новите развития в сектора по въпроса за широколентов интернет и радиочастотното разпръскване, да имаме процедура за по-добра координация на спектъра, но това не означава, че предварително решава, сме решили вече каква част от спектър ще се използва за радиочастотно разпръскване и каква за широколентов интернет. И естествено това е въпрос и на политическо решение. Ще видим в какъв вид то ще се реализира на практика. И разбира се, имаме и много други по-големи трудности относно лицензиите. Има много елементи, които не са достатъчно видими тук на нашите предложения за местен достъп до спектъра са направени също и с цел да се развиват технологиите и малките и средни предприятия. И ние ще определим в последствие честотите за тази употреба. Ние приветстваме измененията, които искат да се запази да се запазят също така и предимствата за бизнес потребителите – но нека да задам въпрос. Ако искаме работни места, ако искаме растеж, мисля, че не трябва да а, да гледаме само сектора на информационните и комуникационни технологии. Новите поколения имат много по-голям обхват над разбират много повече неща под този сектор. И мисля, че това е частичен отговор на въпроса на госпожа Ниблер. И смятам, че ние трябва да разгледаме по-подробно измененията в това отношение и съответно да видим как да ги интегрираме по-добре към съществуващите рамкови разпоредби и към ролята на националните регулатори при търсенето на решения. По въпроса за отвореният интернет, нещо, което вече се разисква много подробно в комисията ИМКО, защото имаме съвместна отговорност по темата. Работих с Имко тази сутрин, и съвсем накратко сега е, ще кажа, че въпросът за ясна дефиниция за специализираните услуги е, е признат с проблеми от комисията и това, което ние използваме като език, не би трябвало да бъде езика на инженерите, а по-скоро ам, езика на законодателите, нещо, което ще позволи да бъдем разбрани от тези, които ще прилагат законите. Тези специализирани услуги са нещо достатъчно различно от интернет услугите като цяло. Другите елементи, на които ще се спра, са първо въпросът за това дали имаме окончателен списък с а, управленчески практики по а, интернет и предаването на данните. Много е трудно да имаме такъв. Тук говоря а, за. Отговарям на всички ваши изразени страхове за това, че с отворения интернет може да отворим кутията на Пандора всъщност. А, и се надявам да постигнем едни добри и приемливи компромиси. Относно казаното от господин Дерек. Да, трябва да поцелим Берек и вече имаме едно такова подробно предложение за подобрение на съществуващата система. Но Нека да не забравяме, че най-вероятно в настоящия контекст, на настоящата ситуация, Берек ще има дори още по-голяма роля, най-вероятно. Нека също така да кажем, че предложението на комисията имаме един опционален режим, при който се позволява а, различно упражняване на сили, така да се каже. И относно роуминга, много тежки въпроси бяха зададени. Комисията смята, че подобно решение трябва да включва нещо, което вече съществува в предложението ни, а именно, че трябва да се избегне системата се превърне в неуправляема по най-различни причини. И има едно предложение за входящи, за изходящи разговори, които то са е в различна логика. Надяваме се да не се объркат допълнително нещата. Извинявам се на господин Чичестър. Ако не сме отговорили на писмения му въпрос, но ще поема ангажимента той да получи отговор. И накрая разбираме е, вашите аргументи за някои изменения за електронните услуги. Но, както казахме в нашата комюнике от септември, не считаме, че ще решим проблема само с промяна на дефинициите. Разбираме вашата мотивация, вашата аргументация, но а, не мисля, че това е решението. Благодаря. Grazie eh, per questa esauriente spiegazione e per la... Благодаря за изчерпателния отговор. Давам думата на докладчика за заключително изказване. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички за коментарите. Някои имаха по-дълги, други по-кратки коментари, някои бяха конкретни, други по-общи. Но това показва, че всички възприемат един конструктивен подход, с който се връщам към нещо, което казах в началото. Има много възможности за постигане на споразумение и за поемане на пълна отговорност, като по този начин може да направим така, че предложението на комисията, след като мине през парламента, ще бележи истински напредък и ще подсили конкурентоспособността на економиката и дигиталния пазар. Не искам да навлизам в подробности по конкретните бележки. Но ще се върна към това, което казах в самото начало. Мисля, че пред нас се разкрива голяма възможност. И съм сигурна, че ще, ще се целим високо. И няма да се ограничаваме само до някои конкретни интереси или сектори. В дискусиите много често се изразяват конкретни притеснения, проблеми, но честно казано, като се има предвид дискусиите в комисията, а и в други форуми и групи, мисля, че можем да помислим и за регулаторните аспекти, които са представени в оценката на въздействието, където има и пълен анализ на комисията. Та ако помислим върху всички тези дискусии, които са водени, не съм видяла по-голямо сближаване между всичките различни сектори, които имат отношение към темата. Не трябва да се забравя колко широка, широк е диапазона на въпросите, които се обхващат. И бяха проведени много заседания. Всички от сектора могат да потвърдят, че има все по-голямо и по-голямо сближаване между различните страни. По повечето от темите, като Берег, Спектъра, използването на интернет, роуминг и така нататък, някои са повече за едно нещо, други за друго, но има сближаване на вижданията, което е нещо много хубаво. Както каза госпожа Ниблер, има редица конкретни... Те направили редица конкретни забележки, за което искам да й благодаря. Наистина, много неща се пишат, публикуват се становища, но не само и по темата, която засегнахте, и по други. Същото е и в сферата на климатични изменения, промишлеността, енергетиката. сферата на тълкуването на някои права и свободи. И тук виждаме, че има някои сектори, които са по-склонни да изразяват становището си в електронни или печатни медии, други действат по друг начин. Както и да е, както казах в самото начало, когато засегнах темата за характер на интернет, трябва винаги да възприема един и същ подход. Това е отворена врата. Тя не трябва да се затваря пред никой. Всеки трябва да може да влезе да има възможности. Интернета не се различава от живота извън интернета, економиката извън интернета, обществото, ценностите извън интернета. Същото е, само че в различен контекст. Интернет е като микросвят, екосистема, ако щете, която възпроизвежда това, което е разработено в обществото през годините. Някои от основните елементи в интернет се намират и в обществото. Ние няма да променим нашите економически ценности, общите си ценности заради интернет. Ние искаме пазарна економика в или извън интернет. Искаме физическите и юридическите лица да имат възможности в и извън интернет. Така че ние работим с тези различни параметри. Повечето от нас работят на тази основа, според мен. И на тази основа именно трябва да почива бъдещото развитие на системата. Това е виждането ми за бъдещето. Не трябва да се налагат ограничения, не трябва да имаме предубеждения. Това е посоката, в която трябва да се движим. Ми, честно казвам, смятам, че предложението на комисията в областта е свидетелство, че самата комисия не е предубедена и че споделя ценностите на либералната демокрация и пазарната економика в Европа. Това, което аз направих при обсъждането на отворения интернет, е да следя работата на комисията – съвсем достоверно, тъй като комисията има доста балансиран подход. Има възможност да постигнем и споразумение между нас самите. Има още някои въпроси, които трябва да се доизчистят. Те бяха засегнати днес. Отворен интернет, специализираните услуги, другите системи и така нататък. Те ще трябва да се изчистят, ако не сега, по-късно но не може заради тях да взимаме решения, които затварят вратите пред бъдещите уточнения. Да взимаме решения, които ограничават бъдещите ни опции. Това е моята позиция и така трябва да се действа според мен. Това вече го правим. А ако вземете интернет, услугите, различните споразумения, ще установите, че в крайна сметка комисията със своя текст възпроизвежда нещо, което вече реално съществува. Разбира се, текста на комисията е правен, но той не се различава от това, което на практика се прави по-настоящем. Мисля, че имаме достатъчно добра възможност да постигнем споразумение и да дадем своя принос. В заключение искам да благодаря за изключителната работа и помощ, която получихме от самото начало, от секретарията на комисията в парламента. Просто не мога да изразя достатъчно добре своята благодарност към професионализма, за професионализма и исках да го съобщя публично. Благодаря. И слушахме всички оценката. Началото започва в, на 24 феврари в Страсбург. Благодаря на всички колеги, които допринесоха и допринасят за придвижването по една толкова важна тема. Следващата точка е размяна на мнение с господин Игнеци. Добре дошъл. Come sapete, eh, il signor Isvan Ignasi è stato... Както знаете, господин Иштван Игнаци е кандидат за административен директор на ОРС и тъй като как, съгласно изискванията на процедурите, преди официалното му назначаване той трябва да премине пред е, изслушване в нашата комисия. Първо ще изслушаме него, след което ще дам възможност на колегите да му зададат въпроси. Добре, дошъл. Радвам се от вашето назначение. Това е важен орган за нашата комисия, с който сътрудничам от самото му създаване. Сега ви давам възможност да вземете думата. Thank you very much for the floor, Madam Chair. Благодаря за дадена за дума. Уважаеми депутати, за мен е чест да бъда тук е и да говоря с вас в а, ролята ми на кандидат за а, управител на ОРС. Първо ще се представя накратко. Моля, тези, които напускат залата, да го направят бързо и тихо или да седнете, за да може господин Игнеци да направи спокойно своето изказване. Благодаря. Нека да се представя първо и после ще ви обясня защо се кандидатирах за позицията. Считам, че това предизвикателство е много важно за мен. Накратко. Първо, ще говоря за моят опит. Аз съм унгарец, както вече беше споменато. Роден съм в северо част на Унгария до една река, наречена Тиса. През изминалите няколко години живея в Брюксел, женен съм, дъщеря ми е надарена по-скоро в изкуствата. Синът ни е, е студент, да учи компютърни науки и изкуствен интелект. това е вид инженер на наука. И в момента имаме и три кучета. Аз съм технически преподавател и също инженер по образование, по диплома. И след няколко години работа в университетско естество, исках да се върна на университетската скамейка, за да допълня образованието си и го направих с магистърска програма бизнес администрация. И преди да започна длъжността си като дипломат, аз също издържах изпит за дипломация и външни дела. Започнах кариерата си в телекомуникациите и един от телекомуникационните оператори през 80-те години. В момента на приватизирането и либерализирането на пазара много интересни времена и наистина беше интересно да се види как бивши държавни предприятия стават частни. Но също така беше много интересно да се види и внедряването на новите технологии. Това беше най- голямото предизвикателство. Аз бях менеджер на един от местните оператори и след няколко години развитие нашата компания стана основният конкурент на а, бившият национален оператор. След няколко години в частният сектор и почти 10 години опит в а, менеджерски функции, мисля, че разбрах много добре как мислят инвеститорите, как мислят а, тези, които имат дялове в телекомуникациите и също съм работил и за обществени интереси, за обществени блага. А, мисля, че това е възможно и в частния сектор. И съм бил а, начало на отдела за, в Министерството, който се занимава с регламентацията, регламентирането на а, телекомуникационните сек, сектор. Разбирам много добре какви са предизвикателства, пред които са изправени законодателите в този сектор, но разбирам също така и много добре как трябва да функционира цялото законодателство на практика. Следващата ми стъпка в кариерата беше когато през 2011 година Унгария беше а, за един семестър председател на Европейския Европейския съюз. За мен беше чест да бъда председател на работната група по телекомуникациите в съвета. И разбирам много добре също и е евроинституционалната рамка. Участвам в законодателната процедура от 2005 година и а, съм работил по много директиви, регламенти, които са прияти тогава до сега една от големите са директивите за роуминга 2009 година и други, със сигурност си спомняте. Защо съм заинтересован от настоящата позиция и какво е предизвикателство за мене? Считам, че моят професионален опит, обучението ми, а също и личността ми ще бъдат а, а, основния капитал. Считам, че тази позиция също отговаря на моите лични търсения, защото ми позволява да упражнявам компетенциите си на европейско ниво. Тази позиция е за администратор и за менеджер – и съответно лицето на тази позиция трябва да бъде истински менеджер, е едновременно с това да може да използва всички достъпни ресурси. Едновременно с това е а, позиция, която обслужва а, и също а, трябва да, да следи и за европейското законодателство. А, това също е много, много важно и аз мисля, че отговарям на изискванията. И а, всъщност нашият а, офис на ОРС ще подкрепя съответно а, този, който ще изпълнява позицията. И считам, в крайна сметка, че а, тъй като ние ще се занимаваме после с, евентуално с а, пакета за телекомуникациите. Аз следя отблизо развитието на вашите дискусии протичането на вашите дискусии по темата и а, евентуалното приложение после на тези а, документи. И относно капацитета ми като административен менеджер, аз а, ще се постарая да организирам а, ОРС ефективно и а, достъпно. Благодаря. Презентационе се сте. Благодаря, че се представихте с вашите компетенции, вашето поведение. Сега давам думата на госпожа Декастилия. Бих искала да ви поздравя с добре дошъл и с кандидатирането ви за пост административен директор. Именно ли сме възможност да се срещнем и ако вашето назначение бъде потвърдено, това ще бъде важен момент. Вие имате голям опит, много добре познавате тази област и знаете, че моментът е много деликатен. Тъй като темата, с която се занимаваме, е изключително важна за пазара, а с нея са свързани и други теми, които пряко засягат ОРС. И нашата комисия се обяви за засилването на ролята на регулаторните органи и на органа, европейския орган. Ние високо ценим работата на ОРС от самото му създаване. Откакто съществува, този нов орган непрекъснато разширява дейността си. Т.е. от 2009 година Той е, разширява и в много положителен смисъл своите, своята компетентност и смятаме, че на ОРС могат да бъдат възложени и други координационни задачи, важни за електронните съобщителни услуги. Мисля, че вашият профил, натрупания от вас опит, подхожда отлично на поста, за който се кандидатирате. Мисля, че професионалната ви кариера е много подходяща и се надяваме че щом назначението ви бъде потвърдено, ще е, присъствате на много наши на заседания, за да обсъдим заедно в кои е, отношения ОРС може да играе важна роля. Това въжи и за темата, по която дискутирахме току-що. Това е, е още веднъж добре дошъл. А номер е група седи. Благодаря. Едит Херцог. Благодаря. Явно не се мая. моя ден да говоря в Итре. Мисля, че този път има много добро основание а, за да остана тук и да участвам в дискусията. Нека да задам няколко въпроса на господин Игнеци. Първо за него и второ, после за офиса. Аз, Ласло, знам ли, ние отдавна работим заедно. И мисля, че има какво да се каже за неговите качества, особено в такава разединена държава като Унгария. Той получи, успя да получи подкрепата на всички. Не мога да посоча много елементи, по които унгарските консерватори и социалисти успяват да се споразумеят. Но тук говорим за професионални качества, за политическа ангажираност, нещо, което до сега е дал добри резултати за държавата. През изминалите 5 години и разглеждането на пакета телекомуникации под унгарско председателство и после Ласло беше човека, към когото хората знаеха, че е, когато и да се обърнат, е, ще получат е, качествен отговор. И наистина беше удоволствие да се работи с него. То, обикновенно парламента е тук, за да задават тежки въпроси на кандидатите. Но със сигурност мога да кажа, че ние сме тук и му вярваме. Това е много важно. И още нещо. Относно офиса, самата служба, а, разисквали сме и преди. Разбира се, всички агенции от този тип искат да се подобряват. Но в Комисията по контрол на бюджета винаги има подобни доклади върху агенциите, но и аз участвам. И искам да кажа на колегите, че пред всяка една агенция за първите 5 години са поставени големи предизвикателства, защото задачата и не е особено определена за мястото, където ще седалището и не е също добре дефинирана, т.е. офиса е там, но хората още не са наети, или пък има проблеми с офиса, т.е. има всякакви такива проблеми. И а, между различните подобни агенции ние сме изправени много често през подобни проблеми. Защо е важно да го кажа тук? Ами защото трябва много внимателно а, да изградим текста, а не непрекъснато да, да променяме и препроменяме и препрепроменяме. -пре задачите на агенциите. И в крайна сметка не сме доволни, че те не функционират добре, защото естествено те все още не могат да отговорят на новите задачи. И трябва да видим и как трябва съответните агенции да работят между си, как да си сътрудничат с националните органи и да не губят време в излишни занятия. Какво може да бъде подобрението? Подобрението може да бъде в насоката. Насоката, а именно европейските граждани да получат по-добър цифров достъп в Европа и съответно Орест трябва да подкрепи тази идея. Разбира се, Европейския парламент остава отворен, господин Няци не е, за последен път тук и ви очакваме, когато имате нещо да кажете. Ние сме тук, за да ви слушаме. Още веднъж успех и се радвам, че някой, който познава пазара, който познава проблемите е, и отделните страни на процеса, може да евентуално да поеме тази функция. Мисля, че сте перфектният избор за тази работа. Е, la parola al collega Господин Тошновски. Děkuji, paní předsedající. Já bych se chtěl... Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към колегите и да кажа, че с голямо задоволство отбелязвам факта, че господин Игнаци ще вземе този пост, защото кариерата му до сега сочи, че той е е опитен професионалист в частния, от частния сектор, има добри познания за работата на сектора. За мнозина от нас положението може да изглежда като външни деца много просто и лесно, но мисля, че е доста сложно да се обединят всички правила, да се поддържа връзка с националните регулатори и другите фактори. Затова искам да пожелая успех в новата длъжност. Сектора на далеко съобщенията, както вече бе казано, бележи бързи темпове на развитие, динамичен е. И наблюдаването на всички проблеми в тази област е много трудна задача. Много често ние изоставаме с нормотворческата дейност. което се дължи на сложността на проблемите. Много често, чисто в хронологичен план, е много трудно да се върви рамо до рамо с бързите и големи промени в този сектор. Имам съвсем прост въпрос. Как виждате вие сътрудничество с националните регулатори? Тъй като секторът е толкова динамичен, а и знам, че в много страни има различно виждане за облика на регулацията. Затова и как виждате вие сътрудничество с националните регулатори, тъй като то няма да е лесна задача. И искам да ви пожелая успехи в работата. Информационните технологии се развиват много бързо и се радвам, че човек с вашият опит ще се занимава с тези въпроси. Успех! Господя, госпожа Андесатата. Благодаря. И аз искам да приветствам господин Игнациес. Добре дошъл в нашата комисия. Искам да го поздравя за кандидатурата за изпълнителен директор. Въпросът ми към вас е свързан с някои нерешени въпроси за законодателството за далеко съобщената директива 2.2.58 58 C, ЕЦ, за които отговорностите в държавите членки се поделят отделно между органите на данните и националните регулатори. Координацията и сътрудничеството между органите за защита на данните във връзка с тази директива между държавите членки течат доста добре, но няма добра координация между националните регулаторни органи. Да, на фона на това искам да попитам как вие като директор ще подобрите координацията и сътрудничеството между националните регулатори, за да се осигури точно, адекватно прилагане на европейското законодателство в интерес на гражданите. Искам да разбера дали смята да изкорените в това отношение някои от допълнителните услужения, които очакваме по линия на регламента за защита на данните, които поне в моята държава, членка Швеция, ще обърка допълнително разпределението на компетентностите между националните регулатори за далеко съобщенията и органите за защита на данните. Благодаря. Ако няма други желаящи за думата, господин Игнец има думата отново да даде отговор на поставените въпроси. Благодаря още веднъж. Първо искам да благодаря за подкрепата и окоръжаващите думи, които изказахте всички вие. Радвам се, че вие оценявате постиженията на Берек през изминалите няколко години. Това е ясно не само от коментарите, а и от дискусията, която проведохте по предходната точка и резолюцията, която приехте миналата година за Берег. Това е много хубаво, създава много хубаво усещане. И ще отправя това хубаво послание до колегите в Берег. Сега по въпросите на господин Тушиновски и госпожа Сандерс Дотер. Въпросите им са сходни. Те касаят сътрудничеството, обясняването на сътрудничеството и координацията между националните регулаторни органи. Съвсем основателно посочихте, че БЕРЕК е особена агенция сред останалите агенции на Съюза, защото основната задача се определя от експертите на националните регулаторни органи. Ролята на БЕРЕК е да улеснява работата на тези експертни групи осигурява гладката работа на тези групи по различните теми. Това е основната функция на Берег. По всички задачи, посочени в регламента и директивите – Това, което мога да обещая, мога да поема следния ангажимент. Перек да продължава да поставя акцента върху развиването на механизма за координация, който вече е на лице. На интернет страницата на Берек можете да видите какъв е документ, потока, обмена на най-добри практики. Всичко това става все по-съгласувано и по-съгласувано. Това ще продължи и в бъдеще. На въпросите на госпожа Херцог. Как да се подобри ефикасността на другите агенции? Берек се справя много добре с обмена на най-добри практики може да използваме тази характеристика, да обменяме най-добри практики с други агенции за най-добрата и ефикасна организация. Можем да извлечем и полуки от други агенции, които вече са минали този ранен етап от своето развитие. Подобна информация също би била добре дошла. И на последно място Искам да ви благодаря, че ми дадохте възможност да присъствам тук и за изразената подкрепа към Берег. И ако има въпроси за обсъждане в бъдеще, обещавам вече, че ще дойда за да ги обсъдим. Благодаря. Аплодисментите са показателни. Благодаря ви. Присъединяваме се към оценката и доверието. Пожелаваме ви избиране и добра работа и се надяваме да има и следващи случаи да се виждаме често с вас. Благодаря. Abbiamo ancora un punto da... Още една точка остава, съвсем кратка. Както знаете, комисията ви имаше дискусия по окончателния проект за така наречения беклаудинг. Тема, която беше обсъждана на най-различни, в най-различни формати и съгласно предвидените процедури имаше искане да се определи дата 24 януари, до която да се предявят съответните възражения. Имаше искане за предявяване на възражение от членове титуляри на тази комисия 8 души. И съгласно процедурата тези възражения трябва да бъдат гласувани утре. Така че днес ще имаме подготвителен а, на дискусия по утрешното гласуване, максимум по две минути за група като започваме с колегата Джордан, която ще обясни възраженията и след това останалите групи, които ще могат да заявят своето становище. И с това вече подготвяме утрешното гласуване. Колега Джордан. Благодаря. Първо, нека да кажа, че аз не съм един от подписалите се до. Тук имаме 9 членове, които са подписали предложението. Те просто ме помолиха да представя позицията, така че ще изчета това, което изготвиха. Мерки за намаляване на обема на емисиите за годините 2016-2016 не е необходимо, за да се постигне целта на директивата, която и има за цел да се намали общо количество парникови газове. Европейския съюз трябва да намали емисиите с 20% от 2020. Основните инструменти са направени така, че самият пазар ще даде нужният сигнал за намаляване на емисиите, без да има нужда от допълнителна интервенция от регулаторите, за да се повлиява изкуствено цената на квотите за емисиите. Така че мерките отиват отвъд нужното за постигане на ефекта Както вече казах, аз не съм подписала това. Напълно съм съгласна с предложението, така че имате повече от 9 е, членове, които го подкрепят. И освен това, искам да кажа, че проверих накратко предложението на комисията за енергийната политика и базирайки се на това предложение, съм дори много по-сигурна, че ще се чуят възраженията срещу това изтичане, така се каже, на емисии. И това е. Благодаря. Scuso con la collega se le ho attribuito la firma di questa obiezione, ma anche se non la... Извинявам се на колежката, че и приписат подписването на тези възражения, но така че ви ги изподеляте. Не виждам друг никой от групата на социалисти и демократи. От групата Алти Фиона Топ. Um, мисля, че е важно да се сръточим върху е, значението и функцията на делегираните актове. Не мисля, че е момент а, хората, които не харесват първоначалното предложение, да се опитват да го спрат. Защото този дебат вече протече, имаше първи и втори дебат, голям брой депутати го бяха одобрили, с, също така и всичките 27 държави членки. Така че не смятам, че имаме наистина причина, при цялото ми уважение към колегите, да спира делегираните актове, просто защото не харесват нещо в предложението на комисията за 2030. Единствената причина да се спре да се спре предложението за делегираните актове, е, ако се надхвърлят обстоятелствата, комисията, за които комисията ги приема. А няма такива. Така че имаме много ясно политически сигнал от съвета и от парламента че това, което комисията прави сега, са просто изграждане, просто изграждане на мерки за случаите, когато ще се изискват такива. Така че а, няма причина да се възразява срещу предложението. Благодаря. Grazie Fiona, la parola a Reira Madurel per i socialisti democratici. Socialisti Reira Madurel. Благодаря, госпожо председател. Ние сме на мнение, че дискусията вече се е състояла. Съгласна съм с госпожа Хол. Освен това гласувахме, подкрепихме предложението и въобще не съм убедена, че сега е момента да възобновяваме дискусията. Връщаме дебата през задната врата. Този, който отхвърля делегирания акт, всъщност се противопоставя на вече гласуван текст. Ние сме против такъв подход. Надявам се, че позицията на социалистическата група ви стана ясна. Господин Чичестър. Благодаря, госпожо председател. Трябва също да а, вървим същата линия като предишната ни позиция. Аз подписах това предложение, покърпих го а, по причините, които каза госпожа Йордан. И считам, че мерките са непропорционални и са не, ненужни. Имало и други случаи, когато комисията а, излиза с решения, които наистина са нужни, но не е такъв случай тук. Ние е, се опитваме да спазим мерките за 2020, но не виждам защо не, не можем да повдигнем а, е, този въпрос. Нали? Това е демокрацията. Правото да не си съгласен с мнозинството. Дори да съществува мнозинство. А, е, а вие сте в такъв случай за цензурата. Добре, благодаря колега e Благодаря на колегата Чичестър, винаги духовит, колегата Хебнер. Благодаря много. От а, самото начало имам чувството, че намесването в търговията с квоти за емисии е, не е нещо добро. И и виждаме, че всъщност това не подобрява ситуацията въобще нито за индустрията, нито за други. Напротив, това е лошо за индустрията. И освен това нямаме никакво влияние извън Европа. Многобройни технически промишлени предприятия се изнасят извън Европа. Виждаме какво става в Беларус. Ние замразихме квотите. Гласувахме с мнозинство. Но нека се запитаме какво точно искаме. Искаме да унищожим системата, да я разрушим. Непрекъснато се опитваме да покажем, че можем да запазим квотите. Защо го правим? Системата не функционира трябва, ако искаме да функционира, трябва да бъде тотално преработена. Квотите не, не са достатъчни и с нищо не помагат. И в случая делегираните актове с нищо не помагат. Допълнителна са щети на нашата индустрия. Това са всички групи. Представителката на комисията иска ли да вземе думата? Има ли въобще представител на комисията? Съвсем накратко, ако обичате. I will, I will keep it brief. It's true that there's been a lot of discussion. Благодаря. Имаше много дискусии по темата, както в парламента, така и в съвета. Както и други казаха, изпълнителните промощия бяха разяснени и е, бяха разисквани подробно. Парламентът гласува е, по въпроса миналия месец и, както вече беше казано, Европейският парламент и съвета ам, не бяха против, само ако изпълнителните промощи бяха дадени на комисията в основният акт. И а, ЕТС е успешна история и целта на директивата по приложение 1 е ясна, а именно да се намали ефективно емисиите не само до 2020 и отвъд. Така че ние считаме, че няма правно основание за отхвърляне на актовете и считаме, че имаме нужда баклоудинга е необходим и имаше също опасност съответната цена да не отразява а, истинската стойност на климатичните промени в дългосрочен план и всъщност да насърчим по този начин индустрията а, да предприеме мерки, които в дългосрочен план да нанесат повече вреди. Благодаря. Мисля, че всички си изказаха. Ще гласуваме утре. Сега приключваме, но в 17.30 има среща на координаторите, която ще се ръководи от колегата Роде. Благодаря ви на всички за участието и до утре сутрин. Чакам всички.